Uh, Колеги, сега пристъпваме към е, гласуване и тъй като закъсняваме, няма да правим устни обяснения на гласуването непосредствено след гласуването, а след е, края на дебатите днес вечерта. А следващият дебат ще започне веднага, щом приключим с гласуването сега. Така че започваме с първия доклад. Поименно гласуване. Единично. Доклада на господин Денано. Моля, гласувайте. Yes. and okay. I guess the applause is for some colleagues running in late. Доколкото разбирам, аплодирате колегите, които закъсняват. Край на гласуването. The report has been adopted. Приема се. We come to the second vote. This is a report by Mrs. Ulfskog. Следващо гласуване. Доклада на госпожа Ulfskog. Решение за Комитет за социална защита. Моля по именно гласуване. Заповядайте. The vote is closed and it has been adopted. Край на гласуването приема се. Отново доклад на госпожа Оскок. Решение за създаване на комитет за заетост. Моля, гласувайте по именно гласуване. Thank <laughs> you. Well, colleagues, it's a roll call vote, and the vote is closed. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Приема се. Доклада на господин Албрихт и господин Томас, е, процедура на съгласие и изменение на многогодишната финансова рамка по именно гласуване трябва ни квалифицирано мнозинство. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Очевидно се приема. Сега гласуваме резолюцията за арменския геноцид и 100 годишнината. Обща резолюция от 7 групи с а, няколко изменения. Изменение 2 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3 за против, въздържали се, също се отхвърля. Четвърто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Съвсем ясно беше, съвсем ясно беше, колеги. Добре, нека да направим електронна проверка за изменение номер 5. Моля, гласувайте. And the vote is closed. And it also... Край на гласуването. Ето, потвърждава се, че се отхвърля. Изменение 6 за, против, въздържали се. Това ще трябва да проверим. Шесто изменение. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега резолюцията като цяло за, против. Благодаря ви. Приема се с голямо мнозинство. Благодаря. And we come to the last С това стигаме до последното гласуване. Резолюция за Международния ден на ромите, признаването на от Европейския съюз на деня в памет на геноцида на ромите. Две изменения има с поименно гласуване. Първо изменение е номер 2. По именно гласуване, моля гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Първо изменение, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме цялата резолюция. Отново по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Благодаря. So, the votes are closed. С това приключваме гласуването. И продължаваме с съобщенията. Ще ги направя на немски. Ще изчакам колегите да напуснат залата. Но искам да ви помоля да напуснете залата бързо, за да може